Седута е аперта. Откривам заседанието. Добър ден. Както знаете, Първа точка в дневния ред е отбелязване на 10-та годишна на договора от Лисабон и на правно обвързващата харта на основните свободи. Искам да ви напомня, че тук не е предвидена процедурата на спонтанни изказвания, нито пък ще бъдат приемани въпроси с синя карта господин председател на съвете, госпожо председател на Европейската комисия, госпожи и господа депутати, благодаря ви за това, че сте тук, за да отбележим 10-та годишнина от влизането в силата в сила на Лисабонския договор и правно обвързващата харта на основните права на 1 декември по време на церемония в Дома на европейската история в присъствието на госпожа Фонден Лайн, господин Мишел и госпожа Лакарт отбелязахме символично тази годишнина и отбелязахме новият институционален цикъл. В Страсбург сега за да стигнем до тук, преминаваме през е, Германия. Преминаваме граница и не си даваме сметка за това. Но от, е, това е граница, която от е, много време, която много дълго време е била потопена в кръв. Днес ние я пресичаме без си даваме сметка. И това е огромно постижение и не бива да забравяме това, когато отбелязваме 75-та годишнина от битката в Ардените, по време на която загинаха десетки хиляди европейци. Много е важно да напомним, че европейският проект е единственият, който ни даде възможност да изградим пространство на мир, на свобода, демокрация. И това са ценностите, които трябва да отстояваме всеки ден, като работим за Европейския съюз и го правим по-силен и по-ефективен. Влизането в сила на Лисабонския договор преди 10 години е огромна крачка напред за европейските институции, за гражданите и за нашите страни. И особено за парламента, за демокрацията в Европа, защото Лисабонският договор потвърди демократичен характер на нашия съюз, неговата ефективност, прозрачност той даде повече правомощия на гражданите. Техния глас сега повече може да се чуе. Прие се, приема, се годишният, приема се годишния бюджет с участието на Европейския парламент, но да не забравяме, че за цифрите, бюджетните редове и бюджетната рамка, всъщност зад тях има хора и тези хора се опитват да дадат отговор на проблемите. Благодаря, благодарение на договора и зачитането на свободата, човешкото достоинство и върховенството на закона са стълбове, на които се основава Европейския съюз основните права са задължителни за всички институции, за всички граждани. За съжаление, запазват се е, случаи на дискриминация в нашите страни. Насилието срещу жените, расизма, различните форми на нетолерантност унижават е, толкова огромен брой европейски граждани по повод е, на на Международния ден за солидарност искам да потвърдя нашия ангажимент за една по-свободна и солидарна Европа. Ние трябва да продължим да мислим за нашето общо бъдеще. Ние трябва да вървим заедно с със своето участие, със своята активност нашите граждани на последните избори представиха ясно послание. Искат да участват по-активно в европейския проект. Аз съм убеден, че конференцията за бъдещето на Европа, която се надяваме да е, открием след няколко месеца, ще бъде важен повод който, и важна възможност, която не бива е, да е, пропиляваме. Това ще бъде възможност да чуем гласът на гражданите и да гарантираме това, че гласът на хората ще се чуе. Конференцията ще бъде възможност да изградим едно бъдеще в Европа, в което ще сме повече в състояние да посрещаме предизвикателствата. Разбира се, всичко това трябва да намери израз в парламентарни актове и политики. Аз съм убеден, че нашето поколение може да бъде на висотата на очакването. Давам думата на председателя Манфред Вебер. Заповядайте. Госпожи и господа, Нека да кажем, Лисабонският договор е, бе е, прият след като не се провали опита да е, направим Конституция на Европейския съюз. Но в момент на криза на Европейския съюз ние отбелязахме напредък с Лисабонския договор. Лисабонския договор създаде съюза в рамките на общността даде възможност Европейския съюз да говори в един глас и да говорим заедно с НАТО, когато става дума за въпроси на отбраната, когато става дума за това как да се преборим с някои предизвикателства и това стана по време на Иранската война. Е, нека да си дадем сметка, че Лисабенския е, договор всъщност превърна в истински европейски теми и е, защитата на границите и е, трансграничното сътрудничество и по същия начин е, допринесе и за приемането на правно обвързващата харта на основните права. Хартата всъщност на практика ни показа какво означава да бъдеш европеец, да се бориш за прогрес, за демокрация, за правова държава. И в този контекст е, нещата вече придобиха една ясна форма. Лисабонският договор прокара пътя на истинското сътрудничество между държавите членки. Но естествено не може без промени и а, промените са невъзможни без разговори. Така че 10 години след приемането на Лисабонския договор, нека да помислим сега и да поговорим за следващите стъпки. В момента се намираме в подходящия момент, за да започнем тези разговори. Нека да насочим нещата към Европа отново, към европейските граждани най-вече. Става дума за основополагащи въпроси кои са основните въпроси, е, които вълнуват хората в различните области, какви са компетенциите на Европейския съюз, Европейския съюз би трябвало да се насочи най-вече върху въпросите, които действително се отразяват на живота на гражданите. Необходими са, естествено, не само е, посока и насоки за действие. Необходими са конкретни стъпки защото е, европейските граждани е, ще вярват на Европа само в случай, че установят, че решенията, за които се говори, действително се отразяват благотворно на техния живот. Е, в взаимоотношенията с Китай Европейския съюз щеше да загуби много повече, ако не можеше да говори в един глас. И така, нека да мислим за правата на гражданите, за тяхната си сигурност, включително и киберсигурността. Нека и да мислим за това какви са правомощията на отделните институции в Европейския съюз. Правомощията на парламента са особено важни. Ние търсим възможно най-добрите решения, естествено в взаимодействие помежду си. Е, но бъдещето на Европейския съюз не може да бъде само техническо упражнение. То е, е разговор по същество за националната идентичност и за европейската идентичност. Нека да започнем и а, е, с а, новата зелена сделка. НП е в състояние да върви напред Колегата Гарсия Перес, господин председател, 10 години след влизане в сила на Лисабонския договор можем да направим равносметка, да си кажем, че този договор беше успех на тогавашното португалско председателство, председателство на социалисти. Всички си спомняме какъв беше този момент след отхвърлянето от страна на две държави членки. Но така или иначе трябва да отчетем работата на конвента. Тя не беше на празно. Необходимо беше да се изправим пред предизвикателствата на Европейския съюз. Като че ли се мислеше твърде много за пазара – и се забравяше, че можем да бъдем далеч по-амбициозни, че можем да решаваме проблемите на гражданите. Беше много важно да се мисли и за основните права, за Европа на гражданите, за социалните права. Въпреки това, при референдумите във Франция и Холандия се видя, че поне една част от гражданите не се чувстват приобщени – но чрез Лисабонския договор това се поправи. Те се почувстваха включени и сега Европейския съюз има единствена юридическа правосубектност, може да подписва от наше име международните договори. Подобри се и гражданското участие. Имаме хартата на основните права, която е правно обвързваща и гарантира правата на европейските граждани. Достатъчно ли е това? Не, разбира се. Гражданите очакват от нас повече. Ето защо не можем да се откажем от конференцията за бъдещето на Европа. Европа трябва да стане по-демократична, по-динамична, по-близка до хората. Нека отчетем грешките от миналото. Трябваше да се работи с гражданите и гражданското общество от самото начало. Не можем априорно да приемаме решения без да отчитаме гражданите. Следователно, може да се направи много повече. Например, с солидарни списъци, транснационални списъци при изборите, трябва и да се сложи край на парализата на принципа на единодушието, например по данъчните въпроси. Трябва ни справедливо данъчно облагане. Също така трябва да се мисли за Северна Македония и Албания – Членовете на съвета знаят, че няма време, за това миналата седмица те стигнаха неофициално до решение за въглеродната неутралност до 2050 година. Също така се реши да намалеят областите с единодушно вземане на решение. Само така ще се справим с предизвикателствата. Ние влизаме в нов политически цикъл. Трябва да бъдем смели. Ние трябва да говорим и за спешното положение за климата, неотложните проблеми на пола, детската бедност. Има толкова много въпроси, по които трябва да работим. Нека се възползваме от тази възможност, нека работим с гражданите, така че нашата Европа да стане по-силна и по-добра. Благодаря колегата Паскал Дюрон. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, господин председател, ние се намираме в много важен момент на Европейския съюз. Казахте го в встъпителното си слово. Във Франция Децата преминават от училището в гимназията, след това в университета, т.е. влизат в нов етап, излизат извън комфорта на училището и влизат в един по-сложен живот, започват да навлизат в истинския свят. Животът се промени за 10 години, вие го знаете и ние го знаем. Предизвикателството пред нас сега не е онова предизвикателство, което съществуваше при 10 години. Климата, социалните въпроси, иммиграцията, демокрацията, опасностите, с кои, пред които е изправена нашата демокрация, понякога и вътре в Съюза, върховенство на закона, са важни теми. Ние имаме нужда от правила в променящ се свят. Ние трябва да променим правилата при това при, в съзвучие с изискванията на върховенството на закона. Между правителствения подход трябва да еволюира. Трябва да се уповавате повече на, на държавите. Задължително е да вървим в този процес и съвета трябва да стане по-прозрачен, а комисията може да се опира на двамата съзаконодателя. законодателя конференцията за бъдещето на Европа, която споменахте във вашата реч, госпожо председател, е изключително важно. Много е важно гражданското общество, гражданите да, вля... да участват в дебата. Ние трябва да отговорим на техните изисквания. Ние не можем да продължим да развиваме Европейския съюз без гражданите и гражданското общество. Ето защо в, граждани, в конференцията за бъдещето на Европа ние не трябва просто да слушаме гражданите, а да направим така, че те да участват. Ние искаме да създаде европейско гражданство, което да не е сума на гражданството на отделните граждани. Има нещо по-више и това е общия европейски интерес. Господин председател, госпожо председател, искам да знаете, че парламентът винаги ще бъде на ваше е, разположение, за да ви помага в усилията гражданите и гражданското общество да участват в дебата. Нека не пропиляваме този шанс, който може би е последният, за да се доближим до гражданите. Преди 70 години имаше едно друго събитие. Уинстън Чърчил е, взе е, думата на Плас Клебер на няколко на около километър от тук. Нека да го цитирам. Опасностите, които ни застрашават, са, опас... са големи, но не по-малка е нашата сила. Няма никакво основание да не успеем да реализираме а, структурата и няма основание да а, ослабваме Европа. Това беше казано преди 70 години и запазва своята актуалност. Господин Ламбер, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, преди 10 години точно бях пристигнал в Европейския парламент, когато влезе в сила Лисабонския договор. И аз се радвам. Това беше напредък на транснационалната демокрация. Без Лисабон парламентът нямаше да има правото да ратифицира или да не ратифицира международните договори, да бъде участник в съвместното вземане на решения в множество области и е, също така да изслушва и да добавя към отговорностите на комисията. Лисабон, освен това, чрез хартата за основните права по-добре защити достоинството, свободата, равенството, солидарността, гражданството, справедливостта в целия съюз. Но разбира се, много граждани и гражданки, особено във Франция и Холандия и Ирландия, всъщност приеха Лисабонския договор като отхвърляне на тяхното отрицание – това беше отрицание на норми, които са неолиберални. Например, забраната Централната банка да финансира обществени инвестиции. Също така, свободата на движение на капиталите, превърната в абсолютна догма – липса на баланс между економическите свободи от една страна, гарантирани чрез закона, и от друга страна социалните права, които си останаха едно намерение. Скъпи колеги, Лисабонския договор позволява на парламента да отхвърля договори, когато това е в обществения интерес. Нека се усмелим да отхвърлим договора за свободна търговия с Меркосур. Той само ще навреди на климата. Ние също така заедно вземаме решение и по ОСП. Нека се осмелим да използваме това чрез комисията за нови предложения по зеления курс. Лисабонският договор също така позволява да се заобиколи принципа на единодушието по данъчни въпроси. Госпожо фон дер Лайн, осмелете се да използвате член 116 и да предложите хармонизация на корпоративния данък. Нека бъдем дръзки, наградата ни ще бъде доверието на гражданите и гражданките. Благодаря колегата Цани. Президент. Благодаря, господин председател. Днес отбелязваме 10 годишнината от това, което трябваше да бъде един договор, който да положи началото на съюз на благоденствие. За съжаление, реалността показва, че договорът има много недостатъци. Днес институциите са по-слаби, днес европейските граждани са по-слаби и днес Европейския съюз е изправен пред дълбока институционална и политическа криза. И това е символ на провала на една централизирана политика, която не зачита прерогативите на националните държави, прерогативите на е, народите и различията между държавите и нациите. Те се възприемат като опасност, вместо да се приеме, че това е ценност. Аз виждам прилики между днешния подход – и грешките, допуснати от вашия предшественик, господин Мишел, по референдума за Брексит тогава, институциите проявяваха неприязан към настроенията на някои гражданите. Същата грешка беше направена с Брексит. Резултатът беше различен. Ако Ако успяхте да промените резултатите от референдума в Ирландия, днес грешния подход на съвета не успя да осуети решението на гражданите през 2016 година. Нека не продължаваме да допускаме тези грешка. През януари ще трябва да договорим важен договор, важно споразумение с Обединеното кралство и подходът като че ли е насочен към това да бъдат наказани англичаните. Подход насочен към подкопаване на демократичния избор. Нека вместо това да работим за подход, който да е е в интерес на гражданите, на фирмите и след 10 години да имаме а, докла, а, споразумение, което да е от полза за всички. Ако не сме в, ако се окажем неспособни да слушаме гражданите, ако не уважаваме прерогативите на държавите членки, не съм сигурен, че след 10 години ще успеем да отбележим нова важна инициатива на договора. Господин Джамбаски. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Навършиха се 10 години от влизането в сила на Лисабонския договор. Един договор, който трябваше да бъде договор за създаване на Конституция на Европа. Този договор е една от причините за създаването на групата на европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент защото ние защитаваме нашите европейски ценности а те са патриотизъм родолюбие традиции и свободен пазар. целта на този договор привидно означаваше повече прозрачност ефикасност и единност в позициите но реално доведе до разделение и упадък на демокрацията. договорът от лисабон доведе до прекалена централизация до изземване на компетенции от националните държави и бавно и тромаво вземане на решения. бюрокрацията както и недалновидните решения които бяха взети доведоха до съмнения в работата на институциите от страна на гражданите отколкото да увеличат тяхното доверие. лисабонският договор е една от причините за брекзит. днес в тази зала има хора които продължават да си позволяват да атакуват националните държави да оспорват решенията на легитимно избраните от хората правителства и мнозинства. днес в тази зала има хора които искат да бъдат наказвани държави заради техни суверенни решения като решения в областта на миграцията или приемането на нелегалните мигранти затова ли в лисабонския договор бяха дадени повече правомощия на европейския парламент? не искам да вярвам че това е така защото това вреди на доверието в проекта наречен европейски съюз. не вярвам във федерализацията. не вярвам в свръхдържавата която в момента се нарича европейски съюз. не вярвам в този проект който иска да замени моето отечество. смятам договора от лисабон за грешка защото това беше компромис и сериозен но погрешен опит за погрешна федерализация такава федерализация не ни е нужна. нужна ни е европа на отечествата европа на силните национални държави които да се уважават конкурират и борят за да върви европейският съюз напред. в заключение весела коледа и честити рождественски празници на всички! благодаря ви. Euh, Благодаря, господин председател. Отбелязваме 10-та годишно от Лисабонския договор, но той беше прият чак след резултатите от референдумите във Франция, Нидерландия и Ирландия. Очевидно е необходима промяна, за да се приемат двете предизвикателства неравенството и климатичните изменения. Хартата на основните свободи не е достатъчна за да премахне неравенството в Европейския съюз, защото а, тази а, харта се основава на бездушен пазар ние, не, не, това не са въпроси и табу. И зеленият нов пакт, който е социален и екологичен, не може да бъде изпълнен в сегашната а, рамка. Спъват ни златните а, права, които спъват и социалната защита във Франция с пенсионната реформа, с подкрепата на Европейската комисия. Протестите продължават във Франция. Общ, всеобщият дъмпинг, който се насърчава от догмите на свободната конкуренция, борбата срещу укриването на данъци се затруднява от съществуването на данъчни убежища, като Ирландия и Люксембург, които имат право на вето. Ние не можем да губим време, защото имаме нужда от революция. Първата революция след Втората световна война. имаме нужда от договор, нов обществен договор с участието на граждането, прозрачност на дебатите в съвета нулева толерантност към корупцията имаме нужда от зелени правила, всеобща достъп до обществените блага. Солидарност имаме нужда от нов проект, който се основава е, на напредък, е, хармония, а не на растеж и стабилност. Централна банка, която е в услуга на, пре, на зеления преход. Ето това е което искат е, гражданите и за това искат да сътрудничат с гражданите. Ето това е полуката, която трябва да извлечем в, а, в този ден, в който отбелязваме годишната от договора. Колегата Булок, имате думата. Господин председател, говорейки за Лисабонския договор, трябва да кажем, че ако не беше този договор, може би нямаше да имаме Брексит в момента защото по този начин всъщност се прокара така идеята за свръхдържава, за е, повече федерални моменти. И е, може би някои от авторите на тези концепции е, сега съжаляват. Сега въпросът е как отново да прегласуваме всъщност това, което гражданите решиха при първия референдум институционалните инструменти е, не бива да водят до някакви абстрактни интелектуални конструкции. Ето, че е, това наблюдаваме. Лисабонският договор всъщност създаде член 50 е, за напускане на Европейския съюз и по този начин всъщност прокара идеята за възможността която Обединеното кралство използва. Найджел Фараш и партията Брексит всъщност повтори и отрази идеите на Борис Джонсън. И ето, че излизането вече е факт. Ние желаем да излезем, за да се върнем отново към нашата независимост като свободна държава и към повече демокрация. Благодаря. Прего. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. В началото на този век нещо липсваше на европейския проект. Желязната завеса вече беше паднала, европейските общности бяха реалност, но нещо липсваше. По думите на моя предшественик Жак Делор, Европа имаше нужда от душа. Той каза, сега Европа трябва да се здобие със своята душа. За това става дума в Лисабонския договор. Ако попитате адвокатите, те ще кажат, той даде на Европа единствена юридическа правосубектност. Да, така е. Но Лисабонският договор даде на Европа душа или най-малкото Европа преоткри своята истинска душа, душата, която ни караше да се борим срещу тиранията, да я побеждаваме, душата, която успя да свали желязната завеса и да обедини отново нашия континент – Лисабонският договор стигна до същината на европейската идентичност, демокрацията, върховенството на закона, правата и свободите за всички. Лисабон постави гражданите в центъра на Европа, даде повече власт на Европейския парламент, думът на европейската демокрация. Освен това, на предна линия излязоха националните парламенти – Европейските граждани получиха правото да се обръщат към комисията и да предлагат законодателство. Това беше наистина промяна за европейската демокрация. Европейския проект беше създаден по економически причини, но той винаги е бил повече от едни въглища и стомана, повече от един пазар. Винаги е бил съюз. С Лисабон Европа преоткри своята цел. Скъпи колеги, през последните 10 години през нашия съюз минаха и много опасни бури, но съюзът е като тръстиката. Той може да се прегъва, но не се пречупва. И новите предизвикателства не ни спряха, напротив, помогнаха да напредваме, защото нашата сила беше в нашите принципи и ценности – Нашият съюз не е нещо, което е завършено веднъж за винаги. Напротив, той непрекъснато се доизгражда. Това е избор, който се подновява всеки ден. И в това е уникалността и красотата на Съюза. Аз съм убедена, че ние не сме използвали все още всички възможности, които ни дава Лисабонския договор. От 2016 година до сега преди като министър на отбраната в Германия, аз също съм допринесъл за да стигнем до постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната. Нещо, което в договора е застъпено, но потенциалът не беше разработен. Така че този договор може да ни предложи много повече, така че Европа да е по-ефикасна, по-силна, по-суверенна. И сега трябва наистина да разгърнем този потенциал на Лисабонския договор. Ето това празнуваме днес при 10-та годишнина. Трябва да направим анализ на предишните 10 години и да е, знаем какво искаме да постигнем. Това, което гражданите искат. Когато се работеше по Лисабонския договор, се зададе въпроса дали Европа може да има химн и флаг. Но през тези 10 години видяхме милиони европейски граждани да излизат на улицата и да развяват синьото знаме с златните звезди, нашият европейски флаг. Милиони европейци бяха вдъхновени от химна Одата на радостта, най-прекрасният химн на нашия съюз. Европа всъщност е нейните граждани. Ето защо конференцията за бъдещето на Европа трябва да бъде най-вече конференция на тези граждани. Ние трябва отново да мислим за това, което са техните тревоги, техните надежди. Това е най-добрият начин, по който можем да почетем Лисабонския договор. Договор, който даде душата на Европа, договор, който създаде Европа на гражданите, договор, който постави европейските граждани в сърцето на европейския проект. Европа е техния избор, тяхното бъдеще – Европа е нашия избор, който трябва да подновяваме всеки ден чрез действията си. Да живее Европа! Грация! Грация, сеньора президенте! Благодаря, госпожо председател. Сега думата има господин Мишел. Господин председател, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да отбележа заедно с вас 10-та годишна от Лисабонския договор. На тази, в това отбелязване ние градим мост между миналото и сегашното и най-подходящото място за отбелязване на тази годишна Европейския парламент, ярък пример на европейската демокрация. Дами и господа, институциите са важни, те придават легитимност и осигуряват приемственост, както каза Жан Моне. Те са важни, защото те ни дават възможност да проведем размисъл за своята роля. Нека да се върнем малко назад във времето. Римският договор потвърди връз, онова, което е, обединява Европа. Договорът от Мастрихт припомня историческото значение на края на разделението на европейския континент. Той спомогна за излекуване на раните. Лисабонския договор даде правно обвързващ характер на харта на основните права. Европейския съюз е обединен от общи ценности и са създадени основите на институт на, на е, съюз, основан на демокрация, права на човека и ангажимент за подобряване на живота на гражданите. Всички ние сме дълбоко привързани към принципите на демокрация и върховенството на закона. Лисабонския договор е, хвърля светлина върху тези основни принципи. Ние реализираме своята демокрация, като укрепваме възможността на парламента е, да прокарва пътя за Съюза. Лисабонския договор даде на Европа по силен глас в света, като синхронизира обща, полит... обща външна политика и политика по сигурност и по този начин а, ние говорим с по-единен глас а, пред а, външния свят и за да цитирам Карл Билт, искам, а, искам Европа да бъде а, играч, а не поле. Дами и господа, пред нас има много предизвикателства. Е, климата, цифровизацията, мира, сигурността, отбраната, възможността да говорим с един глас в, е, на международната сцена. Повече от всякого аз поделям убеждението, че имаме основание да бъдем уверени оптим, оптимисти. Започва нов конституционен цикъл – Парламентът е мобилизирал всички възможности а, за да упражнява своите отговорности. Знаем какви са проблемите с стратегическият план. Комисията също е готова. С Комисията за бъдещето на Европа ние ще започнем нова крачка 10 години след Лисабонския договор, който все още не е реализирал пълния си потенциал. Нека да вървим с оптимизъм към следващите 10 години, без да забравяме, че идеализма трябва да върви ръка за ръга с реализма ние в нашите усилия е, искаме да участват всички граждани, независимо от происхода им, независимо от убежденията им. Е, това са ценности, е, които са източник на допълнителна сила за Съюза. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря на всички, които се изказаха. Дис, дискусията приключи. Ще направим пауза за няколко минути. Благодаря ви. Продължаваме заседанието. Следващата точка в дневния ред е заключение от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември и заявление на Европейския съвет и комисията. Искам да ви напомня, че има възможност да се запишеш за спонтанно изказване или за въпрос с синя карта по два начина електронен или по традиционния начин. Давам думата на господин Шарл Мишел, председател на съвета. Заповядайте. Господин председател, госпожо председател на комисията, за мен е особена чест да мога да се обърна към Европейския парламент за първи път и да изразя своите надежди, че ще имаме много добро институционално сътрудничество в служба на гражданите на Европейския съюз. Трябва да ви запозная с заключенията на Европейския съвет от мината седмица. На първо място много амбициозната цел да сключи мирен договор с природата. Няколко часа след е, оповестяването на новия зелен курс от страна на комисията, ние също начертахме своите действия, за да спечелим тази битка. Европейският съвет с единодушие стигна е, до споразумение за нашата климатична политика до 2050 година. Дава се повече време за изпълнение на споразумението, подкрепено с единодушие. Това е гигантска стъпка в правилната посока. Този проект наистина задава една толкова амбициозна цел, колкото целта да има човек на Луната. Мисля, че този климатичен преход трябва да бъде балансиран, трябва да бъде справедлив от социална гледна точка. Също така сме обърнали внимание на финансирането на европейските облигации, които ще помогнат да се финансират дейностите по климата. Имаме също така и механизма за справедлив преход. Това е отправната точка. Отчетохме нещо друго, което е много важно. Трябва да има стратегия, която зачита решенията на отделните държави членки по отношение на техния енергиен микс. Това е основното. Трябва да се борим с измененията на климата. Това е голямо предизвикателство. Необходимо е да се преборим в името на заетостта, растежа, една Европа, която напредва. И ние политически ще се борим за това. Уважаеми дами и господа, бъдещият европейски проект ще бъде и много сложен, защото след празнината, оставена от Брекзит, ние разбираме, че трябва да работим по-активно – с останалите държави, да има един процес на преговори между лидерите и Европейския парламент въз основа на договорите. Следващия отворен бюджет няма да засяга единствено процента от БВП или националните вноски на държавите членки. Разбира се, това се определя и на национално ниво. Това ще е един важен въпрос по отношение на приоритетите. Какво искаме да направим през следващите 10 години? Каква е добавената стойност? За да има баланс, ние трябва да мислим за политики, например в позеления курс, в селското стопанство, но трябва да мислим и за нови предизвикателства, като миграцията, иновациите. И тук ще е важно да се работи с европейските лидери и с Европейския парламент, с подкрепата на комисията. Има и още нещо, което е важно по бюджета, именно условията, които се поставят пред държавите членки. Те се тълкуват по различен начин. Понякога говорим за върховенство на закона или за миграция или за социален и фискален дъмпинг. Този отворен бюджет ще бъде и гъвкав. Доколкото разбирам, държавите членки искат по-голяма гъвкавост. Искат да може да се стигне до компромис. Пак нещо важно, свързано с бюджета, собствените ресурси. Европейският парламент също взе отношение по тази тема. Може да се мисли за разширяване на системата за търговия с емисии или за цифров данък, може да се мисли също така и за някаква такса по пластмасовите отпадъци. Но каква е процедурата и следващите етапи? Сега аз разполагам с мандат на председател на Европейския съвет. Ще продължим да водим активни двустранни дискусии с държавите членки, за да стигнем до компромис и ще видим в кой момент ще решим, че сме готови и можем да вземем окончателното решение. За нас е важно и тясното сътрудничество с Европейския парламент. С нощи се проведе първата среща с делегациите на Европейския парламент, за да говорим по конституционните въпроси, договора – и вземането на решения, които се зачитат от всички. Това е условие за доброто сътрудничество с парламента. Е, накратко разгледахме и въпроса за Брекзит. Казвам накратко, защото през тези два дни на Европейския е, съвет ние разбрахме и резултата от изборите. Въпросът беше разгледан с спокойствие, Европейският съюз е готов да работи, ние сме готови да работим